Европейския съюз изгубиха. Не бива да им обръщаме гръб и не бива да ги изоставяме в техните стремления. Благодаря, уважаеми колеги. С удоволствие мога да ви информирам, че на междупарламентарното заседание като рамка е една делегация от Китайската народна република се намира в Европейския парламент. Това е 29-тото междупарламентарно заседание между Европейския съюз и Китай. Искам да приветствам всички членове на тази делегация. Господин Ча Пексин, заместник председател на Комисията по външни работи на Народното събрание на Народна република Китай и Креченцио Левелини, който е евродепутат. Те са двамата са председатели на това 29-то заседание на междупарламентарните ни отношения. Европейският парламент се радва, че този диалог върви вече много години. Това ново заседание ще засили отношенията между нашите два парламента и ще ни даде възможност да разгледаме най-различни въпроси, които интересуват и двете страни. Искам да пожелая на ръководителите на двете делегации заседанията, които провеждат днес, да бъдат плодотворни, за да може нашите две институции да станат още по-близки. Eh, Сега от името на Обединената левица Северна зелена левица. Давам думата на господин Шолц. Минута и половина. Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо върховен представител, в Европейския парламент системно се дискутира отношението с Русия Въпреки а, нашата ограничена подкрепа за а, текстовете в а, резолюцията, нашата политическа група подкрепа тази резолюция, но нека да кажем, че това беше първата среща след влизане в сила на Лисабонския договор. А, ето, затова Русия се надяваше на един по-решителен Европейски съюз, тъй като за Русия Европейския съюз е стратегически партньор. Напомням ви, че Руската федерация през февруари 2010 година, като последно от 47-те страни членки на съвета на Европа, ратифицира Хартата за човешките права. Мисля, че преговорите текат вече от 7 е, години. Е, не се е стигнало до е, конкретен резултат по отношение на отмяната на визите. И мисля, че предложението към Русия за стратегическо партньорство за модернизация е добра стъпка, но то няма да бъде достатъчно. Центъра за европейски е, реформи е, не би трябвало да а, е, подпомага и да дава ноу-хау по проекти, в които участва а, руската държава, защото а, по този начин, а, извън рамките на този процес, ще останат малките и средни предприятия. От моя гледна точка трябва да от моя гледна точка най-важното за двете страни е да преодолеем взаимното недоверие все още се правят риторични упражнения единствено, без да има някакви конкретни проекти, които ще повлияят на обществения, економическия и културния живот и ще засилят взаимното доверие. Нека да кажа още нещо. Енергията и околната среда, тези две теми са много важни за едни конструктивни отношения между Европейския съюз и Русия. Много често а, ние определяме енергийната политика като стратегически инструмент за сътрудничество и доверие, но точно по отношение на енергетиката има много недоразумения и много неизяснени а, въпроси. Благодаря. Благодаря за групата на а, ЕФД, господин Провера, минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Русия ще продължи да бъде изключително важен стратегически партньор за Европейския съюз и за това е много важно партньорството и сътрудничеството да работят добре. Споразумението е приоритетно и за нашата външна политика. Необходим ни е правилният орган за сътрудничество с Москва. Говоря за двустранната търговия, говоря за либерализирането на визите, говоря за борбата с организираната престъпност, говоря за спиране на нелегалната миграция. Това все са много важни въпроси. Иран и ядрения въпрос, тежкието положение в Кавказ и в Близкия изток. Това са все важни теми. По отношение на енергетиката, Европейския съюз трябва да се откаже от някои свои предразсъдъци и да бъде последователен в действията си. Ако искаме да осигурим доставките на енергия, трябва да признаем, че проекта Южен поток представлява една такава альтернатива. Казах, че Русия е важен партньор и Европа наистина трябва да работи на две равнища. От една страна Европа трябва да се занимае и да дискутира ценностите, идеалите, идеологическите ценности, от друга страна обаче да възприеме прагматичен подход. Благодаря. За независимите депутати, господин Лепен. Госпожо председател, госпожо върховен представител, Поздравявам ви за новата динамика при партньорството за модернизация и за неговия прагматизъм. Този механизъм позволява да се подчертае, че Русия е непреодолим геополитически партньор за Европейския съюз. За това има значение сътрудничеството с Русия, включително и по управлението на кризите. Но няколко бележки. Винаги Европейският съюз изтъква своите искания, своите позиции, но позициите на неговите партньори като че ли остават подценени и е, някак си подценяваме това, което искат най-близките ни съседи. Голяма част от държавите членки на Европейския съюз осъждат е, нарушенията на правата на човека, но това осъждане се отнася само до Русия. Ако става дума за е, Китай, там има системно потъпкване на правовата държава има а, изисквания, а, минимални социални изисквания, а, които са валидни в Европейския съюз, но в Китай не се спазват. Ние трябва да подкрепим усилията на Русия а, да преодолее наследството, престъпното марксистско наследство, което я потискаше толкова десетилетия. А, сега цялата нация надига глава, въпреки трудностите, и тази глава трябва да остане вдигната. Затова е, една е, супер а, е, държава, когато а, не постига целите си, въпреки все по-скъпите средства, не трябва това да се отминава с мълчание. Съветския съюз не би трябвало да се ползва като комунистическа структура с повече снисхождение, отколкото Русия. Би трябвало да си спомним усилията на господин Горбачов за сближаване с западната част на Европа. Има и нови исторически факти. Постепенно се разкриват секретните архиви и би трябвало да подкрепим този процес. Има и някои и изненади, разбира се, след края на студената война. Господин Горбачов беше така родоначалник на един процес и той направи възможно извеждането на добър край на някои съветски партньори, на някои съветски проекти. Русия е наш стратегически партньор и отношенията с нея трябва да бъдат задълбочени. Това е страна максимално близка до нас по история, култура, цивилизация, география и не би трябвало а, да забравяте това, а когато се готвите да приемете не така близки държави в Европейския съюз. E Следващите оратори в нашия списък а, се изказват от свое име. Моля ви, закъсняваме, спазвайте времето. Госпожа Омен Рюйкен. Колегаш, меврау Госпожо председател, скъпи колеги, госпожо Ештен. Първо, бих искала да благодаря на колегите, които работиха за това да съставим една добра и ясна резолюция. Госпожо Аштън, в нашата резолюция се съдържат някои критични бележки по отношение на срещата на върха и както казаха някои преждеговоривши, ние също сме на мнение, че недостатъчните резултати се дължат на това, че Русия предпочита да работи двустранно с страните членки, а не с целия съюз. Как а, оценявате сътрудничеството по време на срещата на върха? Имате ли чувството, че ви успяхте да говорите с един европейски глас. Говорихте ли за договор за партньорство по време на срещата на върха? Аз мисля, че е важно да има договор с обвързваща сила, който да излиза извън рамките на темата за енергетиката и да включва теми като демокрацията и човешките права. за вас и за Русия такъв един договор за партньорство има ли приоритет за вас? Разбира се, че може да се, включ, да се сключват споразумения за сътрудничество, но що се отнася до модернизирането, не е съвсем ясно. Аз а, бих искала тази, за тази инициатива да говорим предварително с вас, защото що се отнася до модернизирането на руската економика, ние сме на мнение, че и с оглед на Световната търговска организация борбата с корупцията е нещо много важно. И а, за а, четирите а, теми на модернизацията. Този нов план за модернизация а, не е ли същия, а, не включва ли същите теми, за които бяхме говорили в миналото? Не би ли трябвало да се застъпим повече за човешките права в, а, при модернизацията на а, Русия? А, ние сме предложили изменения и мисля, че трябва да ги дебатираме. Много съжалявам наистина, но трябва да ви взема думата, казва председателката, защото не трябва да надвишавате времето си с 40 секунди. Господин Свобода има думата за минута и половина. Благодаря, госпожо председател, госпожо върховен представител. Благодаря ви за а, изказването, което беше ясно и отворено показва, че с Русия трябва да има партньорство. А, на мен ми се иска партньорството да се превърне в стратегическо, но трябва да кажа, че Русия е партньор, който не винаги спазва договорите и споразуменията, що се отнася примерно до Грузия. Ние бяхме много критично настроени относно действията на Грузия през последната война и аз много съжалявам, че Русия не спазва споразумението за Грузия. Това е нещо, което отслабва позицията на Русия като разгледаме ситуацията в Киргистан в момента, ще видим, че тя е критична и това се дължи не на последно място и на ролята на Русия. Е, слава Богу, е, Русия е, заяви, че ще действа съвместно с Обединените нации. Трябва да вменим съвсем ясно това на Русия. Ние желаем Русия да ни е стратегически партньор, но Русия трябва да спазва нашите съвместно определени правила правила, правилата на Обединените нации. Русия трябва да спазва споразумения, които са сключени с Европейския съюз. И последно, много се радвам за положителното развитие на отношение между Русия и Украина, но това не трябва да попречи на Европейския съюз непрекъснато да подобрява отношенията си с Русия. Благодаря минута и половина на господин Ламсторф. Уважаема госпожо заместник председател, това, което каза колегата Свобода, напълно съвпада с мнението на нашата политическа група. Ние желаем политическо партньорство с Русия, но сме на мнение, че не можем в момента да имаме такова партньорство, тъй като Русия не споделя нашите ценности въпреки това смятам, че има знаци на а, надежда. А, вие, госпожо Аштън, имате шанс, който вашия предшественик нямаше. А, Имам предвид това, което виждаме в Русия. Една политика ориентирана към Запада, която е по-конструктивна, отколкото в миналото. Прекратяване на спора с Норвегия в арктическото пространство заради суровини. Споразумението с Украина относно доставките на газ това е една значителна стъпка, която се надявам да стабилизира доставките и към Европейския съюз. Е една значителна стъпка по отношение на Польша във връзка с самолетната катастрофа наистина а, не можеше да се очаква руската телевизия да излъчи в прайм тайма фирма на а, а, Анджей Вайда за Катин. Това са са неща, които ме карат да се надявам. Това е тази политика ориентирана към Запада, за която говоря и тя се дължи на това, че истинските проблеми са на юг и на запад, а, а, Киргистан, Иран. С а, сигурност а, това се дължи и на позицията в съвета на, за сигурност. Надяваме се това да ни приближи и към стратегическото партньорство. Благодаря. Давам думата на госпожа Хаутала за минута. Благодаря госпожо председател. Най-напред искам да благодаря топло на върховния представител на Съюза и на цялата група пътувала до Русия за срещата на върха. Много се радвам, че тази тема е в сърцевината на днешния ни дебат. Все пак имаме и някои опасения по отношение резолюцията, която ще бъде гласувана утре. Някои аспекти трябва да бъдат включени допълнително. Имахме интензивни контакти е, парламентът с съвета и комисията и е, това е тема, по която трябва да продължим да работим. Госпожа е, Валстрем цитира преж пред руските си колеги два случая на лица. Sulkea silmiämme siltä tosiasialta при които очевидно има нарушения на правата във връзка с политическите им убеждения. Докато се провеждаше срещата на върха, манифестациите на хората бяха забранени. В крайна сметка тези хора се ползват от е, е, някакви права, а и законът, националният закон им забранява да проведат демонстрацията си pani przewodnicząca! moskwa dostrzegła że bez модернизации szerokiego dostępu do zachodnich technologii nie ma szans na zbliżenie. Наистина е добре да има модернизация на достъпа до западни технологии в Русия, защото инак няма как да се достигне средното ниво в Европейския съюз. Европейския съюз може да се възползва от едни такива поръчки от Русия, но не мисля, че това ще стане, защото срещите на върха върват в една неблагоприятна посока и това ще продължи докато ние се държим много твърдо и устояваме определени фиксирани позиции. Затова новото партньорство с Русици, Русия, извинете, според мен, би трябвало да включва клаузи, свързани с защита правата на човека. Нещата трябва ясно да са казани, че няма възможност Русия да си сътрудничи с нас, ако не подобри защитата на правата на човека. Ето защо Не разбирам защо не реагирахме на демонстрациите в Санкт-Петербург или Москва. Не може просто да раздаваме наградата Сахаров. Трябва и да действаме след като раздаваме награди. Благодаря. Grazie. La parola all'onorevole Belder per un minuto. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Sinds de tijd van Saar Peter de Grote hanteerde Rusland. Благодаря, госпожо председател, каза господин Белдер. От времето на Петър Велики, Русия и Европа са тълкували по различен начин думата модернизация, модерност, съвремие. От една страна има един по-материален подход, а от друга страна имаме един по-цялостен и всеобхватен подход. Това се забеляза и на Ростов на Дон, последната среща на върха Русия-Европейски съюз. Говорим за модернизиране на това партньорство и тогава господин Медведев съвсем ясно заяви, че що се отнася до Русия, за тях модернизацията е свързана с техническите аспекти. Т.е. те разглеждат технократичен план. Що се отнася обаче до институциите на Европейския съюз, ние смятаме, че общностната, обществената модернизация е много важна. Трябва да има защита на основни права, свободно, гражданско общество и така нататък. И мисля, че това трябва да ни накара да се замислим. Фактът, че тайните служби в Русия имат повече правомощия от наблюдателите на правата на човека, правозащитниците. Мисля, че не бива да забравяме казаното от нашите колеги и не бива да повтаряме модела на Путин. Благодаря, казва председателката. Давам думата на господин Лизък за минута и половина. Шановна пани Пшелничонца. Госпожо председател, Леди Аштън. Хубаво е, че говорим с Русия. С Русия трябва да провеждаме диалог. И всеки разумен човек би подкрепил тази позиция. Европейският парламент също би подкрепил диалога с Русия. Русия се променя, поне се надяваме, че се променя. Надяваме се, че, както каза и господин Медведев, там ще има диктатура на върховенството на закона диктатура на правовата, на държава, на правовата държава. Европейският съюз и неговите предприемачи могат да инвестират в Русия само ако нормативната уредба там не им пречи, а им помага. За съжаление, в момента сега има много проблеми, включително и система в Русия. Това трябва да напомним на руснаците, когато говорим с тях. Русия сътрудничи с държавите членки на Европейския съюз, международната общност с НАТО, СОНЕ, но се нуждаем от е, това сътрудничество и за международната сигурност и за тероризма. Е, и все пак не бива да забравяме, че не всички аспекти са предмет на внимание тук. Особено, що се отнася до е, взаимоотношенията между Русия и нейните съседи. Има руски политици, които искат да възстановят Руската империя. Особено като говорим за Грузия. Трябва да се намесим и да им припомним това. La parola all'onorevole Fleckenstein per un minuto e trenta. Благодаря, господин Флекенштайн, минута и половина. Frau Präsidentin, Госпожо председател, леди Ештън, скъпи колеги, Срещата на върха между Европейския съюз и Русия даде добър резултат, най-вече по отношение на модернизацията на и партньорството за напредък. Аз поздравявам а, това, че модернизацията на гражданското общество беше също поставено като приоритет. Преди няколко дни водих едно заседание с делегацията на Русия в Перм, на което се занимахме точно с модернизацията на гражданското общество. Успяхме да установим какъв е бил напредъка на Русия през изминалите години и още колко много ни остава да направим и колко е важно ние да участваме в тази дискусия с нашия добър опит. Обмяна на опит е централно понятие за за мен няма модернизация на обществото, без е, обмен между хората. Е, малко бях разочарован, че не се предвижиха позициите ни по отношение на либерализацията на визовия е, режим. Това е един въпрос, по който Европейския съюз и Русия трябва да работят заедно. Не бива да се спазват някакви срокове или последователни, последователности. Става дума ние да бъдем предвидим партньор. Критериите да могат да се дефинират важно. Всеки от Русия трябва да е наясно, че ако се изпълнят дадени критерии и се решат определени проблеми, ще има а, премахване на визите. Благодаря. Благодаря. Давам думата на господин Чернецки за една минута. Госпожо председател, госпожи и господа, Отношенията между Европейския съюз и Русия трябва да бъдат е, двупосочна улица. Ние им даваме ноу-хау, познания в техническата сфера. Това е необходимо, но те трябва да дадат нещо в замяна. Трябва да подобрят инвестиционния климат е, за нашите инвеститори. А се нуждаем и от правна сигурност и стабилност. Много съжалявам, че по време на е, тази среща на върха, разговорите течаха в една посока. Ние говорихме, говорихме, говорихме и предлагахме, но не получихме нищо в замяна. В тази резолюция нищо не се споменава за конкретните случаи на нарушение на правата на човека. Трябва да назовем имената. Трябва да дадем конкретните примери, а те са много. Ако госпожа Меркел постигна съгласие с господин Медведев е, за е, изграждане на политическа общност между Европейския съюз и Русия, ние би трябвало като държави членки да говорим с един глас. Мон, Перу. Господин Милан Мон, минута и половина. Прего и колеги ди естаре ин силенцио. Грация. Моля ви, колеги, тишина. Отношенията с Русия за Европейския съюз, госпожо председател, са много важни. Това е много могъщ съсед, стратегически партньор и постоянен член на Съвета за сигурност на ОНЕ. Нещата се поуспокояват, защото има ново споразумение с САЩ преодоляха всичките си проблеми, свързани с ракетния щит, с Украина, намалява напрежението най-общо и по отношение на интервенцията в Русия в Украина преди няколко години. И резолюция 1929 на съвета за сигурност на ОНЕ за Иран. Така че мисля, че е дошъл момента да подобрим и ние отношенията си с Русия. Съжалявам, баронесо Аштън, обаче, че не успяхме да напреднем, що се отнася до преговорите за новото споразумение с Русия. Това пък означава, че Русия трябва да се присъедини първо към СТО, а това не е изчистено. Колеги, имаме нужда от амбициозно споразумение, което да се занимава с енергийни въпроси, инвестиции, търговия. Има нужда от ясни правила и то трябва да бъде правно обвързващо. Това е необходимо. Съгласен съм, че Европейският съюз трябва да подкрепи Русия в идеята да се модернизира, но партньорството за модернизация е на рамка, която заложихме на срещата на върха, не са альтернатива на спогодбата, която споменах по-рано. Разбира се, че се радвам, че подобряването на правната система в Русия, борбата срещу корупцията са част от партньорството и това е отлично. И тъй като дори себе си не чувам, ще спра. И трябва да кажа само, че една постоянна ясна политика е необходима от наша страна. Ние го имаме по Лисабонския договор. Госпожо Върховен представител и постоянния представител, председател на съвета ще дадат възможност да се постигне такава политика по отношение на Русия. Благодаря ви. Извинявайте, колеги, но ние приключваме с дебата, който тече в момента. Моля ви, тишина. Тишина, колеги. Давам думата сега на господин Вигенин за една минута. Благодаря. Госпожо председател, оценявам усилията да въведете ред в залата, но няма как. Ясно, че шумът само ще нараства. Госпожо заместник председател на комисията и върховен представител, благодаря Ви за представянето на срещата тук пред нашия парламент. Ние с особено внимание следихме резултатите. Нашата оценка е, че тя премина конструктивно, с по-малко напрежение, с повече реализъм, с повече взаимно уважение от двете страни. И мисля, че тази нова атмосфера неизбежно ще започне да дава своите резултати в нашите отношения. Факт е, че ако все още имаме разминаване в ценностите, а все повече стават общите цели между европейския съюз и русия така че в тази посока имаме едно широко поле е, в което можем да работим. аз не мога да се съглася с колегите които казват че резолюцията която ние представяме и ще приемем е слаба. напротив това е една балансирана резолюция каквато като че ли отдавна не сме имали и тя отразява резултатите от тази среща. последно смятам че за източното партньорство е от голяма важност тази подобрена комуникация с русия защото тя ще даде възможност ние заедно да решим част от отдавна стоящите проблеми в страните участващи в това партньорство. благодаря ви. Е, благодаря. Що се отнася до спонтанните изказвания, още има един изказващ се от политическа група, тъй като се движим с доста голямо закъснение. Господин Вайдере. Cienījamie kolēģi, sadarbība ar Krieviju nenoliedzami. Госпожо председател, госпожи и господа, сътрудничеството с Русия трябва да продължи и да бъде развито, но новото споразумение за партньорство трябва да бъде по-прецизно, да има по-висока степен на юридическа задължителност. Партньорството за модернизация трябва да е двустранно и съизмеримо. Като представител на подкомисията за правата на човека трябва да кажа, че в почти всичките 115 решения против Русия, постановени от Европейския съд по правата на човека, Русия е осъдена, но не е платила обещетение. Например, Конанов, ако правилно чухме имата, през 1994 година. Той бе погребан жив. много хора в Латвия, включително бременни жени пострадаха от тези процеси, но не се признава техните страдания от руското правителство. Явно имаме различни разбирания в Европейския съюз и в Русия за това, що е права на човек. Е, Благодаря, госпожа Паско. Една минута. Uh, Господин Паско, а, според мен на 5 юни 2010 година руско-немската среща може да се окаже по-значима от срещата на върха в Ростов на Дон. А, повечето въпроси на сигурността, включително този за Бнидрестровието, трябва да бъдат обсъждани трайно, по-кохерентно от върховния представител и външния министр на Русия. Разбира се, ако двете страни говорят на е, един език, е, е, когато, независимо дали говорим за форума за сигурността или за механизмите за решаване на спорове. Като преподавател по международна политика, разбирам, че голямата стратегия е запазена за великите сили, но все пак последиците, за съжаление, падат върху гърба на по-малките. Това е практиката. Grazie per l'ultimo intervento, l'onorevole Молцер. Благодаря. Господин Милцер, една минута. Госпожо председател, не беше постигнато много по време на срещата на върх, защото партньорство за модернизация съществува само на хартия и не е ясно дали такова партньорство може да стане възосновата на партньорство за сътрудничество. Няма конкретен график, няма конкретни проекти. Както всички знаете, обаче много е важно да се задълбочат връзките с Русия, защото Русия е най-важният партньор на Европа. Либерализирането на визовия режим с Русия това да се обвързва с партньорството с е, източните съседки на Европейския съюз, е, за мен не е продуктивно защото а, е, по, имаме лош опит при разширяването от 2004 а, година когато по време на среща се говореше за конфликта в Газа и в Косово и се говореше за кризисните региони, възникна въпроса защо не се говори за политически нестабилното положение в Киргистан, когато там колабират държавните структури, ще бъдат засегнати и съседните региони, от това ще пострада не само проекта на Буко. Благодаря. Благодаря. приключваме с това спонтанните изказвания и даваме отново думата на заместник-председателя Аштън. Много съжалявам, че е толкова шумно в залата. Искам да помоля всички още веднъж за малко повече тишина. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо председател. Надявам се, че онези, които искат да изслушат заключенията от дебата, ще могат да го направят. Ще се съсредоточа само върху няковите ключови момента, които бяха очертани от е, неколци на евродепутати. Започвам с партньорството за модернизация и е, с споразумението за политическо сътрудничество. Те не се изключват взаимно е, Бих искала по споразумението за сътрудничество да постигнем голям напредък. Имаме някои опасения, в частност свързани с економиката и търговията, но нямам съмнение, че това споразумение трябва да бъде изведено до добър край – успоредно с работата по партньорството за модернизация. А това партньорство едва сега започна. Наистина имаме много сериозни предизвикателства, господин Северин ни ги припомни, но имаме и много възможности, върху които трябва да се опрем. Да, господин Сикорски, Имаме проблеми с правата на човека. А, ние имаме много по-широк подход. Не само технологията имаме предвид, но и реформата на съдебната система. Ако погледнете а, заключенията на а, срещата на върха, ще видите, че а, много широк бе обхватът на разискваните въпроси. Господин Белдер, и вие трябва да погледнете тези заключения. Госпожа Умен Ройтен спомена специално необходимостта от това да се говори в един глас – сега вече виждаме как Европейският съюз действа много по-последователно и единно в редица сфери. И мисля, че Русия предпочита да а, а, говори а, с един силен партньор, макар че никога не бива да пренебрегваме и двустранните отношения. Има все пак много въпроси, не само економически и търговски, а, които Европейският съюз много по-успешно може да развива, по които много по-успешно може да работи, ако работи единно, а не а, ако работят отделните държави членки. По отношение на господин Танок и господин Свобода и казаното от тях. Първо, връзката а, с управлението на кризи. Говорих Поздравих Сергей Лавров за това как по-ефективно да си сътрудничим в различни места на а, е, света. Не, че а, е, сме а, е, говорили а, през последните 48 часа само и единствено по тези въпроси, но а, а, поддържаме постоянен контакт. а, поддържаме контакт по телефона, чрез други средства, включително с Казахстан и с Русия. А, и, и с съседите на, и другите съседи на Русия. А, господин Тано говори за Украина. Вчера се срещнах с украинския министър-председател с оглед а, разширяването на отношенията между Украина и Европейския съюз. Зная, че Украина е важна държава за нас. Тя е много важна а, с оглед на това, което правим а, в регионално отношение за визите. Господин Брок спомена това в началото на дебата. Но работим единно с нашите съседи по линия на източното партньорство, за да е, сме сигурни, че напредъкът, движението напред няма да създаде проблеми за тях. Диалогът с гражданското общество е от огромно значение. Това се отразява в нашите дебати. Уверявам ви, че движението на Русия към Световната търговска организация – е а, много важно. А, сега това трябва да се преценява на фона на а, митническия съюз с Казахстан. Дали с или без Казахстан ще влезе а, Русия, това трябва да се прецени. Грузия е много важен въпрос, който се поставя непрекъснато. Поставяме го в двустранните си срещи на всички нива. Много е важно а, да продължим работата в Женева, за да намерим решение на въпроса. И е, много е, е, се радвам на работата на Пия Марел в това отношение. Госпожо председател, тук има един много съществен въпрос. Необходимо ни е силно сътрудничество и с Украина, и с Русия. Грация, вице-президенте. Комунико ди авер ricevuto сей пропосте di Благодаря, госпожо заместник председател. Има 6 предложения за резолюция, които съм получила за край на дебата. Закривам дебата. Гласуването ще бъде утре в 12 часа. Сега продължаваме с процедурата по гласуване.